бъде прилаган и е, за оценка в други области. Благодаря ви много. Председателката, благодаря ви. Е, дискусията приключи. Е, ще гласуваме утре. Утре след обяд на следобното заседание. Съобразно дневния ред пристъпваме към обсъждане на доклада на госпожа Диана Лолис върху лативното разрешение на спорове в областта на гражданското, търговското и семейното право. Госпожо Лолис, имате думата. Благодаря. Альтернативното разрешаване на спорове се прилага в гражданско-правни и търговско-правни въпроси, но основно всъщност засяга потребителски проблеми. Ние искаме да се предостави достъп до правосъдието и да намерим начин за окоръжаваме трансгранични сделки. Защото по-настоящем има твърде много страхове относно прилагането на правата. Традиционната правна система е бавна, сложна и скъпоструваща. По времето, когато трябва да насърчим трансграничната търговия и операции, трябва да създадем нова култура на гражданско-правни въпроси. Различна система, която е по-ефтина, бърза и да даде възможност по-бързо да се разрешат споровете и да се стигне до резултати съществува една мрежа на предоставящи медиаторски услуги и e JNet и MediaNet. Те имат своя успех, но не са достатъчни. Не отговарят на въпросите, които задават гражданите най-често – защото когато търсят е, правосъдието, те знаят къде е съда, но не знаят къде се намира системата за извънсъдебно решаване на спорове. Трябва да съществува тази система, но трябва да има и гласност за нея, за да може в крайна сметка да сме сигурни, че има обща система, която е достъпна до всеки един потребител, когато иска да разреши своя спор. Системите а, е, трябва да съществуват и да имат добро качество. Необходимо е да се обучават унези, които предоставят услуги в областта на извънсъдебното решаване на спорове. Именно в тази посока искаме да се развие процеса. Но освен това бихме искали да има и онлайн система за разрешаване на спорове защото хората купуват в интернет среда и следователно споровете трябва да могат да бъдат разрешавани в същата среда. Но не трябва да бъдат ограничени само до дейности в определена област на потребителския живот. Необходимо е да се обхванят и други инструменти на общността. Например, предложението за облигационното право – за продажби, за колективните искове и защита. Всичко това трябва да има елемент извън съдебно решаване на спорове, защото това е нова форма за трансгранично правораздаване в Европа, различна култура, която отговаря на 21 век трябва да има трансграничен характер, но това, което в момента е най-важното, е промяната да бъде осъществена по отношение на потребителите, малките и средни предприятия и техните сделки. Това трябва да бъде приоритета и парламентът очаква предложението на комисията преди края на тази година. Благодаря ви. Председателката, благодаря. И сега спонтанни изказвания следват. Давам думата на господин Роса. Благодаря, госпожо председател. Този система за альтернативната, за альтернативно решение на спорове е, е обичайна практика в е, най-различни области, по-специално, когато става дума за спорове в търговските, в търговските взаимоотношения. Доклада на госпожа Волис е, е, е от, от, е, отличен. Държавите членки и съответните специализирани организации и институции за защита на потребителите трябва да могат да си е, сътрудничат в името на потребителите, защото това може да доведе до много а, економии, които ще бъдат а, е, а, е, добри за потребителите. Благодаря ви. Давам думата на следващия оратор. Да, всъщност аз имам една основна резерва тази област всъщност е от национално правораздаване и трябва да се вземе предвид националната традиция. Сложни семейни спорове много често включват и децата и е, трябва те да се разрешават от специализирани съдии. И ние не трябва да се намесваме. Независимо от това, аз приветствам альтернативното разрешение на спорове в граждански и търговски спорове, особено при потребителите, защото те е, правораздават раздават по-ефтино, по-бързо е, и тази система трябва да се развива и в интернет, трябва изцяло да се автоматизира, за да бъде по-привлекателна и е, за предприемачите, и за да бъде съвместима с принципите за е, безпристрастност и почтенност. Аз смятам, че ние трябва да използваме опита от други области на Европейския съюз. В заключение искам искам да кажа, че Европейската комисия трябва да оказва по-активен натиск върху страни като Чешката република, например, където альтернативното разрешаване на спорове не работи както трябва. Госпожа Басеско има думата сега. Благодаря, госпожо председател. На свой ред аз искам да поздравя докладчика, госпожа Диана Лолис, за извършената от нея работа предвид стратегията 2020 е, много е важно за малките и средни предприятия, много е важно и за вътрешния пазар. Е, трябва е, да има поверителност при арбитража и посредничеството трябва да бъде на умерена цена арбитража трябва да бъде е, възможен и е, при положение, че страните са съгласни. Е, това трябва да се предвиди на национално ниво, но е, трябва да се предвиди и сближение на националните системи е, чрез европейско действие. Аз смятам, че в типовите договори трябва да се предвиди е, упростяване на подобен вид арбитраж. Председателката, е, господин Коста има думата сега. Grazie Presidente. E ho molto apprezzato nella relazione della... Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа Волис за този отличен доклад. Тя на, че тя на, на, на, на, насърчава альтернативното решаване на спорове, но това да не е само в областта на търговията или на потреблението, но да обхване и семейното право. Обикновено проблеми се появяват след раздели, разводи и така нататък. Много, много често родителите не са от една националност и децата всъщност стават жертви на, на различните е, спорове и, караници. За това трябва да има общоевропейски е, правила като се вземат преди всички мерки от 2005 година относно родителските права и същевременно с се а, е, добавят е, и всички онези мерки и включително и набрания опит от Европейския омбудсман в тази област, госпожа Флашикова. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Е, достъп до правосъдие е основно право на всеки гражданин, същото и АРСЕ Альтернативното решаване на споровете е една альтернативна е, едно альтернативно извънсъдебно решение на проблемите. Тук наистина става дума за една альтернативна процедура, за е една процедура, която позволява да се реализират економии и в в много малко обаче са хората, които знаят как да поискат подобно АРС, така че считам, че трябва да се предприемат мерки за информиране на гражданите относно възможността за альтернативно решаване на спорове, защото по този начин ще се избегнат сблъсъци и, да се, и ще се решат по много по- спокоен начин проблеми и пут. И трябва да се гарантира справедливост на двете страни, като същевременно се избегне прекалено тежките процедури. Благодаря ви. Следващия оратор. Аз подкрепям предложението за намиране на начини за альтернативно решаване на споровете в гражданските семейни, гражданското право, семейното право или търговското право. Намирането на аре, на АРС е в а, а, интереси на двете страни. Колкото до семействата, които са споменати в заглавието на доклада, госпожа Ройтова спом, спомена, че ние не можем да имаме един общ стандарт, общо европейски стандарт в тази област. също, също, също времено не можем да създадем и един модел за европейски развод, а, а, трябва, а преди всичко трябва да се вземат предвид интересите на децата. Следващия докладчик, до госпожо комисар, а Аресе в Търговското право, семейното право е са един начин за по-спокойно и по- разумно разрешаване на споровете и също времено имаме съответната нормативна уредба, директивата за медиацията, регламента за решаване на търговски спорове. Целта е да, да могат по, е, по, подобни, е, по подобен начин да бъдат е, решени трансгранични спорове и друг. Мисля, че разпространяването на тези методи и процедури ще, бъдат, ще бъде само от полза е, за всички, включително и ще облегчи и е, до известна степен и работата на съдилищата. Ако като същевременно тези процедури могат да бъдат много по-кратки в сравнение с дългите съдебни процедури, така че аз призовавам за разпростран... разпространяване на тези методи. сега давам думата на комисаря Реди. Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа. Комисията приветства подкрепата по отношение директивата за извънсъдебно решаване на спорове и в сферата на бизнеса. По отношение на законодателното предложение и за потребителите е също един аспект, който подкрепяме. По-рано този месец в Краков отново бе повдигнат въпроса. Знаете, че това е едно от 12-те предложения в акта за единния пазар от, на колегата Дали. Ние ще, правим, е, ще направим нашето законодателно предложение на 23 ноември е влязло в графика по отношение директивата за альтернативно решаване на споровете и резолюция за онлайн разрешаване на спорове, така че потребителите и бизнеса да имат възможност за достъп, когато възникне спор между тях и ще се създаде и платформа за онлайн сделки между търговци и потребители. Тези предложения всъщност ще бъдат първите в изграждането на системата за разрешаване на спорове извън съда. Необходимо е да разгледаме въпроса бизнес до, с бизнес комуникации, бизнес до бизнес. И освен това, стопански единици и потребители. Там е, са много ясни исковете, там е необходим различен инструмент, да съществува различен от този, който ще се прилага само за стопанските субекти. Комисията разглежда възможността за тези различни форми, включително и арбитража, особено що се отнася до трансграничния аспект на споровете между стопански единици. Тук се намираме в начален етап на а, анализа Очакваме предложения, разбира се, и за малки и средни предприятия, но отново подчертавам, приветстваме всяко едно направено предложение относно позитивни практики или просто предложение. По отношение директивата за медиацията, това също е, е възможност, която ще бъде разгледана, особено както се споменава и в семейното право, когато възникват спорове и когато те бъдат отправени към съда, спора ескалира. Медиацията предоставя по-бързи и по-ефтини разрешения на споровете. Знаем, че директивата се прилага навсякъде с изключение на Дания от 21 май 2011 година. Тази директива може да се прилага към гражданско-правни, търговско-правни въпроси, както и семейни, или спорва между а, бизнеса и потребителите. Разбира се, по отношение на правата и задълженията, те трябва да бъдат, разбира се, разглеждани според приложимото право. Комисията приветства по подкрепата на парламента относно основните разпоредби, залегнали в директивата за медиация, които следва да бъдат засегнати и в останалите аспекти по отношение спазване, разрешаване на спорове извън съдебна среда. Това всъщност ще бъде стандарта, който е зададен за извънсъдебно решаване на спорове по отношение на процедурите, които вече са стартирани месец ю, юли по отношение на 9 държави членки, не са изпратени още и информациите, уведомяващи комисията по отношение на мерките и в 12 други държави членки. Председателката, благодаря. С това приключваме дискусията по темата. Гласуването ще бъде проведено утре в 12.30. Следващата точка от дневния ред е до